въпросите свързани с канадските органи и граждани от трети страни. Тогава ще се надяваме да разрешим този проблем. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо комисар. Парламентът съвсем ясно заяви, че солидарността е много важна за нас. Радваме се, че и госпожа комисарят изрази същото мнение. Сега преминаваме към едноминутните изказвания. Първо, Николаус Хунтис. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, знаете, че Гърция е страна, в която бяха проведени избори наскоро. Председателят получи обаждане на Меркел и той получи насоки да проведе референдум. Дали гръцките граждани да напуснат Европейския съюз, да решат да, гърци да напусне Европейския съюз или да спазват разпоредбите господин председателю. Не може позицията, която беше отхвърлена от гърците, ам, сега отново да се поставя на дневен ред. Не трябва да има намеса във вътрешните работи е, на държава членка. Тук не става само въпрос за Гърция, става въпрос за всички държави в Европейския съюз. Искам парламента да взема отношение по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Господин Лансбергис. Mr. President, colleagues господин председателю, колеги. Наскоро видяхме как парламентарната ни работа се води по един недостатъчно ясен начин. В една дискусия на председателски съвет бе отхвърлен един текст, който бе обсъден. Ставаше дума за преговорите Европейски съюз с Азербайджан. Няма парламентарно правило, което се казва, че един текст, прият от парламента, може да бъде отхвърлен по същество от някой друг, освен от пленарна зала. Каза се, че 216-то правило е спазено, което въобще не пише нищо такова. Там се говори за коригендум, ако има редакционни грешки от езиков характер. След гласуване може да бъде поправен текста, тъй като не става дума изобщо за такива поправки. Коригендума е направен в нарушение на процедурата. Имаме законосообразен текст, а парламента го отхвърля. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Господин Котес Ластра. Е, Amennyiben nincs е Дерек Вулкан, Vaughan következik. Няма го в залата. Господин Дерек Вулкан. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Аз приветствам фонда Connecting Europe за следващата финансова рамка след 2013 година. В Европа има много инфраструктурни проекти, които са необходими за насърчаване на економическия растеж. Те са по-нужни сега от всякога. В моята страна транспортната инфраструктура все още е недостатъчна. Например, електрифицирането на а, ЖП а, линията между Лондон и а, Уелс. А, електрификацията е само финансирана до Кардиев. Аз бих искал това да бъде поне до Слонзи, тъй като това ще помогне на економиката. Ако те откажат, би трябвало да работят с Уелското правителство за изпълнението на този проект, като работят по план Б за а, фондове от, Europe, от Connect Europe, когато те бъдат на разположение. Председателя Следващия оратор, госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. В Баския регион Евробаското сдружение реши е, да излезе с резолюция за Баския проект е, е, гражданите да бъдат в сърцевината на европейските проекти, а не пазарите и това да бъде альтернатива на глобализацията, за да може европейско тежкото економическо управление да бъде от такъв вид, че да възстанови финансите, като като в традиционната им роля и намали дълга и увеличи конкурентоспособността. Всичко това трябва да бъде ориентирано към възобновяемите източници на енергия и нисковъглеродна економика. Необходимо е да имаме по-голям диалог, по-добър диалог, по-добра политика на сближаване и е, да е, заклеймим нея тези, които криминализират иммигрантите, човешките права са много важни. Необходимо е да постигнем една справедлива Европа, в която да живеем всички ние. Благодаря, каза председателя. Никос Кригорегорес от Зелените. Ще, кирие Предре. Благодаря, господин председателю. В Гърция в момента се прилагат мерки, срещу които се противопоставя обществото. А би трябвало да се прилагат по-балансирани мерки. Това не е нещо, което е включено в новия меморандум Държавата зависи много от нефта и, Гърция не е единствената държава, обаче тя страда много поради високите цени на вноса. Има голям търговски дефицит. Освен това, разходите за внос на електроенергия възлизат на милиарди евро. Трябва да се помисли за ефективното използване на природните ресурси. Трябва да се подобрят финансите, работната е, среда и така. Мерките трябва да бъдат насочени в е, е, тази посока. Благодаря. Кози, господин Салавракус. Шайнош. Бинев. Господин Бинев. Благодаря ви, господин председател. Колеги, имунитетът ми е потъпкан. Подложен съм на политически преследвания, а медиите в България мълчат. Причината? Казвам истината. След среща между симпатизанти на създадения от мен политически съюз ГОРД, полицията задържа нашите съмишленици, а аз и останалите бяхме третирани като престъпници. Защо? Заради подкрепата към ГОРД именити българи подкрепили горд биват мачкани и унижавани защото са против управлението. премиерът е лично отговорен за репресиите срещу нас но му липсва доблест и други му вършат мръсната работа. европа пренебрегва сигналите ми а това окуражава диктатора борисов. управлението краде народа и се гаври с противниците си. няма демокрация! опасявам се че бездействието на европейските институции може да коства както доброто име така и живота на моите съмишленици моите близки дори на мен. призовавам обединена европа и лидерите на европейските партии за незабавни действия и ясно становище. ако уважавани хора потвърдят че управляващите ги притискат защото ме подкрепят ще се намесите ли или с моите съмишленици да търсим политическо убежище? ако брюксел не ни защити от диктатора то накъде да се обърнем към москва вашингтон а може би към пекин. това е ситуацията в българя. благодаря ви господин председател. Благодаря. Сега господин Кели. Фискалната стабилност и договор свързан с него ще бъде подложен на референдум на 31 май демократичният процес е нарушен. По време на кампанията, свързана с референдума, трябва да има еднакви права и еднакви условия за всички. Обаче има някои страни, които са със съмнителни интереси, но, но те ги разпространяват. Не трябва да се позволява да се защитават недемократични интереси. Тази вечер трябва да се даде еднаква възможност и на сегашния премьер и на друг опонент. да изиват своите позиции. Осигурява се финансово убежище по време на економически кризи. По този начин се създава нестабилна ситуация за банковия сектор в Европейския съюз. Подхода на господин Кели е абсолютно недемократичен. 11 от ирландските депутатите, които са за референдум, биват пренебрегвани. Благодаря ви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 трябва да поемат или по пътя на разума, или по пътя на популизма. Това е един много важен за Гърция момент. И в един такъв момент Европейският съюз не винаги е от помощ. Нека се вгледаме в предложението на Ангела Меркел, отправено към ръководството в Гърция за провеждането на референдум за оставането в еврозоната в деня на из... след изборите. По-настоящем не може да се проведе референдум, тъй като предложението за провеждането на такъв не може да бъде одобрено от парламента. Няма парламентарни структури, които да го разгледат. Когато ПАСОК изиска провеждането на такъв референдум преди няколко месеца, това предизвика много силна реакция на отрицание отвън. Много е важно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 Благодаря, господин председателю. Балансът между растежа и съкръщенията в европейската финансова система принуждава ръководителите на Европа да притискат Гърция по отношение на изборите и също така създава затруднения на пазара непрекъснато биват закривани работни места и това се наблюдава в целия Европейски съюз. Изборите в Германия, Франция, Италия, били те президентски или парламентарни, виждаме, че има един отказ, от хвърляне на политиката за финансова дисциплина. И бюджетния подход на Германия – дава на заден ход. Това е важно за оцеляването на европейската валута. Трябва да сме сигурни, че желанията на европейските граждани ще бъдат уважени. И поради принципа на солидарност е необходимо да търсим по- реалистично решение, като се имитират еврооблигации. Благодаря, председателю.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 Την ίδια στιγμή Става дума за две държави. Територията на една от тях е окупирана от другата вече от доста време насам. Изграждат се напоителни системи, финансирани от Европейския съюз, които се разрушават от Израел. Обект на такива атаки са им домове на граждани, както и ферми. През изминалите 10 години израелското правителство разруши имущество на стойност между 2 и 500 милиона евро. Политиката на Израел трябва да намери своя край, трябва да бъде прекратена, тъй като причинява вреди. Причинява вреди както на палестинците, така и на европейските данакоплаци, тъй като проектите в Палестина се финансират от Европейския съюз. Господин Кортис Ластра. Благодаря, господин председател. Дами и господа, В Испания сме свидетели на отвличания на деца, все по-многобройни. В началото на 90-те години бяха отвлечени няколко стотин хиляди деца, говорим за 300 хиляди. Църквата, лекарите, секти, всички те участват в това. А, деца на републиканци в миналото бяха давани на националистически семейства. Някои социолози сочат економически причини за това. Някои като че ли смятат, че имат власт да взимат децата на бедните. Преди една година започнаха да се осветляват тези случаи благодарение на усилията на Асоциацията Отвлечени деца. Поздравявам ги за тяхната работа. Призовавам испанското правителство да открие, да отвори архивите, за да може да изясним всички тези въпроси. В заключение ще кажа, господин председател, че много родители никога няма да намерят вече децата си. Благодаря. Господин Анчи Бромсна. Благодаря да се спаси страната от задлъжнялостта, като се принуждават е, хората да губят работните си места, е, отклонение от политиката на Обединеното кралство през 19 век. Увеличаване на търсенето едва ли ще ограничи задлъжнялостта ще се увеличи търсенето, без да се ограничи задлъжнялостта, но няма да има достатъчна висока производителност. Ние трябва да изхождаме от принципа, че онова, което физически е възможно, трябва да е и финансово възможно. Ако инфраструктурата работи, ако строителите намерят заетост, то това трябва да бъде направено ако има добро заплащане на трудещите се, докато проекта се осъществява, това би допълнило наличието на стоки. Това не е инфлационна политика, а просто се търси равновесие между обемите и предоставянето на услуги и стоки. Благодаря. Grazie, Sur Presidente. fl-ewwel ta' madwar l il-ħaddiem господин Гуалтиери. Денят на труда ни напомня за постиженията на работниците, както економически, така и социални. Кризата е заплаха за тези постижения. Заплаха е и политиката на строги економии, провеждана от редица правителства. Тези правителства пренебрегват огромното бреме, легнало върху плещите на работниците и техните семейства. Економическата криза е и социална. Трябва да се вслушаме в гласа на европейските работници. Те очакват от нас създаването на повече възможности, реализирането на инвестиции, както и мерки, стимулиращи заетостта и създаващи възможности за младежите. Безработицата достигна най-високия си процент от 15 години насам. Мерките, предприемани от съвета на Европейския съюз, не са правилните. За това призовавам Европейския парламент да гарантира на младите хора в Европа възможност да работят, да се обучават в Европейския съюз, след като са били безработни в продължение на 4 месеца. Една подобна гаранция може да бъде финансирана със средства от Европейския социален фонд. Благодаря, госпожа Суза. Бригада се, президент. Благодаря, господин председател. На 17 юни гръцкият народ ще гласува ще гласува за своето бъдеще. Следователно, неприемливо е, неприемливи са думите на господин Трише на заседанието на, на Г8. Като че ли а, а, Европейската Централна банка предлага да се отнеме правото на глас на хората. И онези, които казват не на економите да бъдат заменени с една група комисари от Брюксел. Това е абсолютно неприемливо. Това е опит да бъде шантажирана а, Гърция. Не това е солидарността между народите. А, не по този начин трябва насилствено да се обеднява една страна. Колеги, дами и господа, готови ли сте да приемете подобен вид колониализъм? колониализъм спрямо европейски граждани. Сигурно съм, че хората ще призоват за, за демокрация вместо това. Сега господин Бадим Кворка. Господин Тудор, госпожи и господа, ежедневно сме свидетели на шокиращи събития по света – Ще ви дам за пример Вирджил Кристиан Поп, 38 годишен. Той бе задържан в италиански затвор, прекара 6 месеца в изолатор, след което започна гладна стачка. Никой обаче не му повярва. Неговите действия бяха пренебрегнати. След 15-дневна гладна стачка този гражданин почина. Ежедневно сме свидетели на подобни явления, на подобни действия, например от страна на екоактивисти. Въоръжени части потъпкват правата на беззащитни жени и деца, на демонстранти, които не носят нищо друго в ръцете си, освен цветя. И според някои държави подобни действия са в защита на демокрацията и на държавните структури но те всъщност са единствено в полза на власт имащите. Не власт имащите насочват развитието на политическия живот по света. Благодаря, госпожа Пападополо. Господин председател, демократичните избори в Гърция, Финландия и Франция показаха, че гражданите протестират срещу мерките за економии и остарелите рецепти, които се налагат в името на бюджетно консолидиране. Вятърът на промените, който повянат Франция, ни дава надежда. Надежда, че тези неолиберални стратегии ще бъдат изоставени, че ще се върнем към солидарността, и логиката на растежа. Надяваме се, че на 17 юни гърците ще изберат правителство, което ще остане в еврото. Защото излизането от еврото ще има отрицателни последици за южните членове на еврозоната и на цялата европейска финансова система. Забележките на госпожа Меркел и на други ръководители срещу гръцкият народ са напълно неприемливи. Благодаря. Благодаря. Господин Ферера. През последните няколко седмици Португал, е- Португалия е свидетел на отстъпване от цивилизоваността и развитието на економиката. Това, което се налага от МВФ е всъщност атака срещу онова, което би трябвало да служи на хората. Демокрацията е отслабнала. Има намеса, има преустановяване на плащанията. Върви се срещу всички предобивки на работниците, почивките, колективното договаряне на заплащането. Милиони и милиони евро ще изчезнат от джобовете на португалските работници. И всичко това стана във време, когато расте безработицата. Крайно време е хилядите хора, които демонстрират в Португалия, да бъдат чути, че стига толкова. С това приключихме с списъка за едноминутни изказвания. Преминаваме към следващата точка от дневния